по дневния ред. Съгласно правило 142 и в връзка с правата за, на Република Венесуела за извършена риболов в економическата зона на Френска Гвиана. Предлага се прилагането на спешна процедура. Гласуването ще се състои в началото на утрешното заседание. Това е по неотложната процедура. От групата на зелените Европейски свободен алианс получих искане